Ja, verehrte Kolleginnen. Уважаеми колеги, добре дошли на втората част на нашето заседание днес. Днес имаме обмен на мнения с изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните. Както знаете, ние често се срещаме с агенциите. Това е много важно за нас. И говори от името на цялата комисия. Ние имаме важна а, задача. А, вие сте една независима агенция, имате експертно мнение. И аз зная за какво говоря, защото в моята провинция, в моя избирателен район имахме един много сериозен случай. И този сериозен случай успяхме да го разследваме и да го видим изобщо, благодарение на вас. Понякога това не е толкова известно. Такива неща не, са, не стават толкова известни. И е хубаво пред обществеността такава информация да излиза и да се казва кой помага в тези в такива моменти. Радвам се, че Катрина е сред нас. И давам веднага думата на Катрин за нейната презентация и за дебата, за да имаме време за дебат после. Thank you, Mr. Chairman, Mr. Grote, honorable members of the European Parliament, благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, много съм благодарна за възможността и тази година да чуете отчета за нашата работа. Вашата подкрепа е много важна за нас и аз ви благодаря. За мен беше голямо удоволствие да посрещнем делегацията от е, Комисията за околна среда е, в посещението им в Парма през май оценяваме вашия интерес. В момента ние се намираме в, едно много, в един много важен момент за нашата организация, не само защото честваме десетата си годишнина, но и защото окончателният доклад за втората външна оценка на ЕФСА бе публикуван съвсем наскоро. Той има отношение към бъдещото развитие на организацията и искам да се възползвам в момента от възможността да дискутира, да обсъдя с вас този доклад. Вашите мнения са много важни е, за препоръките, които ще бъдат формулирани и ще определят бъдещето на ЕВС. С е, главна дирекция здравеопазване ние ще организираме конференция на високо ниво на, 11, на 13 ноември и там ще се говори също за дневния ни ред. Т.е. за оценките. Надявам се, че вие също ще присъствате на тази конференция. Външна оценка на ЕФСА се предполага по нашия устав да бъде извършвана на всеки 6 години, като условията за, та, за втората външна оценка бяха съгласувани между коли, комисията и управителния съвет на ЕФСА. 12 месеца тече тази оценка, извършена бе от Търнст и Янг. Те бяха избрани на базата на търк. Много заинтересувани е, страни, е, депутати от Европейския парламент, страни, членки, комисията, неправителствени организации, средства за масова информация бяха интервюирани или попълниха въпросници за работата на ЕФСА. Търсеше се мнение за ефикасността, ефективността и добавената стойност на нашата работа. Също бяха наблюдавани наши заседания и бяха сравнени нашите дейности с дейността на други агенции, е, Европейската агенция за лекарства и Европейската агенция за химически вещества и на, също с някои национални агенции бяхме сравнени, бяха анализирани и оперативните ни документи. След излизането на окончателния доклад, ние започнахме консултации с вас, с комисията, с страните членки, с научния комитет, с съвещателния форум и с нашите служители, като препоръките ще отразят резултатите от тази консултация. Заключението от доклада е, че ЕФСА работи добре и работи в духа на своята мисия и основните си ценности. Идентифицирани са обаче и ред е, области, където могат да се постигнат подобрения. Въпросът е да се получава независимо е, потвърждение на въздействието от работата на организацията – особено най-важната и е част, т.е. подсигуряването на научни съвети на високо ниво. Отбелязва се, че ЕФСА се възползва от опита и знанията на своя персонал и много национални научни организации, когато работи по комплексни проблеми. Също така се очертава работата, която сме извършвали при е, метод... разработване на методологии за оценка на риска. Ние изпълняваме задълженията си за откритост и прозрачност и имаме е, така развита организационна култура в този дух. Е, в доклада се приветства инициативата е, за стъпките, които правим за да направим процеса за оценка на риска максимално отворен за наблюдатели. Ефективността и качеството на нашите съобщения, свързани с определени рискови, са всеобщо признати и както и е, приноса ни за изграждане на доверие в е, сигурността на европейската хранителна система. Ние си сътрудничим, предоставяме висококачествени е, експертизи и е, това се вижда особено добре в начина на събиране на данни. Ние зависиме от страните членки в това отношение. В момента комисията има на свое разположение много доклади за мониторинг, примерно за появата на зоонози, устойчивост към антибиотици, остатъци от пестициди в храните и други. ние е, се радваме и на доверие в е, качеството на, на научните ни съвети. Знам, че се е поставил под въпроса и е, независимостта на нашата агенция, особено свързано с е, освобождаването ни от отговорност от, е, за 2010 година. Искам да се възползвам от възможността да благодаря на вашата комисия за силната подкрепа за ЕФСА по този въпрос доклада за оценка е свързан с нашата независимост. ЕФСА разполага с една от най-напредничевите и стабилни системи. Това е цитата от доклада. Това ни окоръжава, но ние не оставаме самодоволни, защото знаем, че трябва да се борим за доверието в нас. Ще продължим да изграждаме нова политика и да прилагаме правилата, които приехме през юли, а също така и да ви съобщаваме за резултатите. Ние ще се ръководим в дейността си от препоръките на Европейската сметна палата за независимостта на а, агенциите на Европейския съюз, а също и от вашите становища. ЕФСА напълно закономерно се гордее от постиженията си, но също така сме наясно колко много още ни чака да свършим и колко трудна е средата, в която работим. В доклада правилно се подчертава, че нашата работа става все по-сложна и се разширява все повече нови технологии, нови открития в науката увеличават несигурността и вече ние трябва да обясняваме откъде идват ограниченията в нашите оценки на риск. Например, ние сме е, играем централна роля в е, решаването на новопоявяващи се проблеми, като примерно веществата, които нарушават ендокринната система, оценка на риска на химически смеси и така нататък. Съвсем скоро се появиха вчера всъщност е, информация за дългосрочната токсична действие на един хербицид и е, съответно генномодифицирани е, култури. Аз ще очаквам оценка от нашите научни е, органи на това изследване. Ние работим в, много, в среда с много предизвикателства и трябва да дадем допълнителна стойност на това, което правим за европейския законоплат в такъв смисъл приветстваме и е, възможността върху нас да бъде упражняван надзор. Препоръките от този доклад ни помагат да очертаем своите бъдещи приоритети и аз ще говоря за някои от тях. Първо, е, откритост и прозрачност, така че да отворим максимално нашите научни заседания за наблюдатели и да направим данните, които използваме, максимално прозрачни. Също така имаме за цел да установим своето място на международната сцена, така че да имаме, да сме изразители на европейските становища по въпроси за оценка на рисковете и да се възползваме от своите е, знания. Примерно, е, нашата реакция на епидемията с Шехирия Коли в Германия и Франция 2011 бяха оценени много високо, но е необходимо да има и по-активен подход към е, установяване на новозаражащи се рискове. Ние си сътрудничим и се опитваме да бъдем ефективни е, използваме капацитета на националните научни организации, за да се възползваме и от техния опит и да изграждаме капацитета за оценка на риска в страните членки. Сега трябва да мислим как да въведем нови работни методи и инструменти, примерно програми за обучение, за обмян на опит, за да създаваме, така да се каже, европейска общност за оценка на риска ние ще увеличим и полезността на нашите научни резултати. Някои от нашите е, документи, в които се дават насоки, могат да бъдат е, направени по-лесни за употреба, например. Освен това, трябва да можем да оповестяваме нашите научни е, резултати и съвети по един по-прост, по-ясен, по-ефективен начин. Също така трябва да търсиме повишаване на ефективността. Това съм, само по себе си няма да е достатъчно. Нашите е, научни съвети работят много ефективно, но голяма част от експертите ни са затрупани с твърде много е, работа, включително и за спазване на регулаторни изисквания. Ние трябва да концентрираме техния опит е, там, където той има най-много въздействие. Трябва да се увеличи вътрешния научен капацитет на ЕФСА за оценка на вече регламентирани продукти и от тук трябва да се търси и подкрепа за националните научни организации. Парламента и други е, призовават да се извърши именно това. И като се има предвид трудния економически контекст, това ще е един основен приоритет за 2013 година и нататък. Когато е, оглеждаме нашето 10 годишно съществуваще, редно, съществуване, редно да кажем, че науката вече става един основен елемент в е, оформянето на европейската политика за сигурност на храните. Това е, предполага голяма отговорност за нас. Ние знаем, че в е, сътрудничество с вас и нашите партньори ще можем да посрещнем очакванията на европейските граждани. Сега съм готова да отговоря на всички въпроси. Благодаря ви за презентацията и за прегледа Поздравявам ви за юбилея 10 години от съществуването на агенцията. Сега ще дадем е, думи, думата на колегите, които ще ви зададат въпроси. Петър Лизе, е първият. Благодаря, господин председател. Благодаря на, е, на генералния директор на ЕСПА. Действително, както каза нашият е, председател е, Хроте, вие оказвате неоценима помощ е, по време на криза на държавите членки. Имахме много тежка ситуация, трудна ситуация във връзка с ЕАК в моята страна. И за това още веднъж се убедихме, че трябва да подкрепяме много активно вашата агенция. Тогава и пресата бе много активна, която настояваше за избора на определена личност в ръководството на ЕСПА. Ние тогава се възпротивихме срещу една такава номинация, защото настоявахме на всяка цена също и с публикации в пресата да запазим агенцията и нейното добро име Да, наистина, когато се предприема някаква смяна в ръководството на една от агенциите на Европейския съюз, е много важно тази нова номинация, новият кандидат да бъде да отговаря изцяло на всички изисквания, а да няма противоречиви данни за неговата дейност. Случаят е, Нескле и Фереро е, също е важен. Ние нямаме е, тук достатъчно експерти, които да се грижат единствено за определени случаи или за определени фирми и затова бихме били много благодарни, ако в рамките на вашата администрация вие ни помагате с експертните данни, които, с които разполагате. Важно е да обсъдим и въпроса за профилите за добавената стойност. Какво означава твърде много захар, какво означава твърде много а, мазнини. А, извинете, за хранителната стойност става дума, за а, хранителните стойности би трябвало да имаме съвсем точна информация, тъй като излязоха различни данни в пресата. Ще ви помоля да ни изясните какво става с продуктите на Нестли и Фереро. Председателят, тук в залата в момента има телевизионен екип, поканен от нашата колежка Люпаш и Новел Обсерватор също е тук. И сега ще дам думата на нашата колежка Любаш. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа директора, че тук при нас, за да ни представи а, това, което в момента се случва в ЕФСА и а, новите приоритети за откритост, за прозрачност. Всичко това върви в една много добра позока. Много се радвам да ви чуя, много се радвам и на това, че агенцията работи толкова добре, виждаме това отразено и в доклада на Ернст Ян. И госпожо директор, искам да ви задам два въпроса. По отношение на вчера публикуваното проучване за а, генно модифицираната царевица, и е, пестицида Roundup. Два въпроса всъщност имам. Ние всички всъщност си задаваме въпроса защо след като има директива 2018, в която се иска да се направи оценка директно на въздействието на геномодифицирани организми, защо това не е било направено? А, вие, аз знам, че не вие сте тези, които трябва да го правите, но вие можете да изисквате от тези, които предоставят тези храни, да го направят те самите. И освен това, вие заявихте, че ще направите контраекспертиза на изследването, което е съвсем норма, нормално, но в края на краищата тези, които е, са имали е, задължения да направят е, съответните експертни оценки и да дадат разрешение тази царевица да се появи на пазара. направена ли е такава оценка? Те оценили ли са собствените си продукти? Та в името на морала и в името на вашите ангажименти искам да чуя как, какво възнамерявате да направите. Ще сформирате ли един независим независима комисия, която да направи едно действително напълно независимо контрапроучване на това изследване. Вярно е, че вашата агенция има много сериозен опит. Вярно е, че стават все по-сложни проблемите. Вярно е, че се намираме в период на економическа криза и всички европейци се сблъскват е, в е, близката си, в семейството си с проблемите на рака. Е, все по-тежки заболявания се появяват. И въпрос е какво прави агенцията, за да помогне на всички нас да Правим нещо за подобряване на собственото си здраве. Благодаря. Следващият колега е колегата Проди. Благодаря. Благодаря, госпожо Катрин Жаслин Люнел. Благодаря за доклада. Аз имам следният въпрос. Ендокринните структури. Те ме интересуват. Техния състав. Биологичните въздействия, които явно са важни, които проистичат от някои генно модифицирани организми. Аз се присъединявам към въпроса на колежката. Имам предвид следното. Значи, Интересуват ме профилите на хранителните стоености. Може е, да, се, да вземем за критерии отделните дози, но само ако имаме предвид е, едно, един цялостен начин на хранене, например за една седмица. И тогава може да изчислим какъв е разумният баланс. Какво е едно балансирано хранене. Е, това би било вероятно възможно да направи агенцията по безопасността на храните. И на второ място интересуваме е, датата на годност на храните. Това е от определена е, перспектива е процес, който е в защита на потребителите, но аз имам чувството, че се хъби храна, че много хранителни продукти се изхвърлят а са все още годни. Защото един продукт и опаковката най-вече би трябвало да се изхвърлят, когато изтече датата на годност. Моят въпрос е, дали агенцията планира е, провеждането на едно изследване, в което да се види а, до каква степен може да се променя датата на годност? така че да има по-малко прахосничество в тази област. Следващият оратор. Благодаря. Благодаря за вашия доклад. Мисля, че има голяма разлика между агенцията преди 7 години и сега. Аз преди 7 години отговарях за контакта с агенцията. Сега имаме много по-отворена комуни... комуникация. Естествено, много неща трябва да се подобрят и по отношение на не... Е, обективността и независимостта. Но това е друг въпрос. Сега имам към вас следния въпрос. Какви са вашите научни изследвания, които планирате. Видяхме какви са изводите по отношение на генно модифицираната царевица МК 630. Няма да повтарям всичко, което каза нашата колежка по отношение на удостоверенията, но тези разсъждения въжат и за тук. А освен това, има една субстанция абисфенол. Според последни изследвания, <clears throat> има риск за общественото здраве при, тази, при това вещество. Учените твърдят, че тук става дума за една минимална доза, е, това са хормонални вещества, но се оказва, че минимални доза при хормони това не е допустимо. Е, от една страна знаем, че е, изследванията трябва дълго време, но ние нямаме толкова дълго време. и при двата вида изследвания при бисфенол 3 и геномодифицираните организми, въпросът ми е как смятате да организирате изследванията и удостоверенията, така че да се отправи една препоръка към комисията, вследствие на което евентуално да се излезе с един мораториум, докато траят изследванията. Бихте ли направили това при тези вещества? Бихте ли заявили един такъв мораториум за тези вещества? Ако кажем не, няма нужда от такова нещо, може ли ЕФСА да излезе с един протокол или има ли вече на лице протокол? Кога би трябвало да се изпрати един такъв сигнал към а, комисията? Кога може да се случи това? Благодаря. Аз не съм експерт по тези въпроси, но а получих следната информация преди години, преди вие да станете директор. Бяха правени, са били правили изследвания от поръчани от бизнеса. Е, ключовата дума тук е щатите. Сега нещата са изяснени, то вие имате принос за това. Но какво правите с, оценките и изследванията, които са били извършени преди ваше, ва, вашето стъпване в длъжност? Те продължават ли да се случват? И разбирам, че бизнеса въпреки всичко има пръст понякога в изготвянето на тези удостоверения. Моят въпрос всъщност е – има ли бизнесът някаква честна възможност да се обърне писменно към вас и да се консултира с вас? Има впечатлението, че бизнеса не, не може да ви задава въпрос. Сега вие ако кажете не, това не е така, а, аз ще се задоволя с отговора, ако кажете обаче, те имат право всяка седмица да се свързват с вас и да ви задават въпроси и това би било отговор за мен. Не искам нищо да предпоставя, но бих искал да разбера нещо повече за вашата комуникация с бизнеса. Председателя, благодаря. Нямам повече колеги в моя списък, които да искат да се изкажат и сега мога да дам думата на директора за отговор. Thank you very much. Thank you for your uh, questions. Um, first of all, uh, let me um, thank you, uh, Mr. Lise, for what you said about the important work. That... Благодаря за господин Лизе, uh, който оцени нашата агенция така положително. Е, благодаря за оценката за нашето действие при кризата с Еколи в Германия. Въпросът за малките и средни предприятия е важен. Наистина, вие казахте, че е, има загриженост и тя, тази загриженост, тези опасения трябва да бъдат взети предвид. А, когато става дума за участието им в състава на борда на директорите на агенцията. Състава на борда е, е, е определен в устава и ние нямаме участници от държавите членки, имаме 15 члена, представител на комисията и те се номинират от на базата на тях, техния професионален опит, на базата на тяхната квалификация. И тук искаме, ние сме взели предвид квалификацията на хората по отношение на, на цялата хранителна верига, знанията им за нея. За нас също така е важно, че ние получаваме много заявления от бизнеса. А, ние се занимаваме с регулирани продукти много често и за тях получаваме информация от бизнеса. това в началото не беше непременно така. Тези неща така се развиха, тази тенденция така се разви и за нас и двете неща са важни, както да подкрепяме е, конкурентоспособността и развитието на бизнеса, така и да защитаваме интересите и здравето на потребителите. Мисля, е, че отговарям и на господин Лоренц, като кажа, че разбирам вашето изказване и вашия въпрос, а именно въпрос за независимостта на агенцията. Ние се опитваме да поддържаме един отворен диалог с бизнеса и се грижим да се разбираме взаимно, защото това е предварително условие за получаване на правилните данни и предварително условие за нашата успешна работа. Ние много се грижим за това, особено когато става дума за създаване на а, отдела за заявление. Ние много сме се погрежили в този отдел диалога да се поощрява, поощрява и диалога да е конструктивен. И ние много държим на, нашите, на това нашите учени да си останат независими. Госпожо Лепаш, вие говорихте за проучването, изследването във Франция, което и аз споменах в моите уводни думи. И искам да ви потвърдя, че ще работим по тази тема. Нека да ви кажа в такъв смисъл, че за момента не сме имали достатъчно време, за да се запознаем с статията, но ако добре сме разбрали, не става дума само за веществото НК-63, но и за Roundup, така че е, предполагам, че по... ще се работи доста дълго е, по този въпрос. Е, ние ще привлечем експерти, разбира се предполагам, че ще търсим експерти и които се занимават с генно модифицирани продукти и тези, които се занимават с пестициди. За да а, установим а по отношение на веществата, нарушаващи ендокринната система, там също ще търсим научна помощ. Във всички случаи за цитираното изследване ще трябва да го проучим много внимателно, ще търсиме е, съвет, най-вероятно ще се наложи да направим и обмяна на мнения с авторите на това проучване, за да можем да се възползваме или да съберем е, вече така чисто необработените данни от тях. Вече имаме практика за такъв начин на работа казва, говори се, че не може да се възползваме от капацитета на експертите, които работят с генно модифицирани материали, защото те вече са работили по тази тема. Не смятам, че това е така. Става дума тук за едно съвсем конкретно изследване и по никой начин не се нарушава принципа за а, необходимостта да се направи оценка. Освен това, а, няма проблем и един учин да постави под въпрос или да направи нова оценка на своята собствена работа при положение, че са излезли на бял свят нови данни. А що се отнася до критериите, за оценка на генномодифицирани организми. Тези критерии са описани съвсем ясно в нашите наръчници. Тези насоки се преразглеждат съвсем регулярно. Също много регулярно се оценяват и съответните рискове. И по отношение на ГМО, ние работиме в за всеки отделен случай и ако се налага, изискваме допълнителни данни, включително проучвания. Не, не мога да кажа, че систематично се прави това, но върху голям процент от съответните вещества се прави. Тук вече изследване е направило но за две години. Вчера е публикувано изследването. От няколко месеца се провежда и още едно изследване, което сравнява резултатите с същите геномодифицирана царевица върху 90 дни и експеримент. И е, там вече дори е възможно да се оценят отрицателните въздействия върху здравето на подобни продукти. Все още обаче аз не мога да се произнеса. Смятам, че и двете изследвания са много сериозни научни изследвания и в е, близки дни ние ще влезем в е, контакт с авторите на изследванията, за да е, се запознаем и с е, техните данни. Благодаря обаче, е, госпожо Лепаш, за това, че ние, за вашите думи, че трябва да бъдем една много силна агенция. Вие коментирахте, че става дума за трудна економическа ситуация. Ние трябва да продължаваме със своята дейност, безопасност и не следва да отслабваме своята бдителност, защото това би довело до много отрицателни резултати. Що се отнася до бис е, Фемила, в е, момента мога да кажа, че правим пълна преоценка на това вещество и както правилно споменахте, смятам, е, ние в момента преглеждаме над няколко стотици е, научни публикации, които са се появили в периода 2006-2012 година. Много голяма по обем е работата и много важна. И по бисфенола се надяваме да е, излезем с е, позиция. Вие също поставяте въпроса в един по-широк е, контекст, по, т.е. веществата, които е, имат отрицателно въздействие върху ендокринната система. А, там има хипотези от учени в смисъл, че тези вещества е, може би е, дори в много ниски дози влияят върху нашето е, здраве. Е, тоест могат да имат отрицателен ефект при ниски дози, при положение, че при по-високи дози нямат отрицателен актив. Ние, когато правиме оценка на риска, включително на химически вещества, използваме метода на кривата на реакцията. И нашите учени е, работят по тази тема. Освен това, те не са единствените, които работят по тази тема. Много дейности е, е, върват в тази посока от Генерална дирекция околна среда също, Европейската агенция по околна среда работи. Ние работим всъщност тях в, тяхно, в тясно сътрудничество с Агенцията по, меди... по лекарствените средства и Агенцията за околна среда. А сега имаме вече мандати от Генерална дирекция здравеопазване с цел да работим по темата активни вещества, действащи върху ендокринната система. Ние ще започнахме и през март следващата година ще излезем с научна декларация, декларация на нашия научен комитет, в която ще се опише докъде е стигнала науката по тази тема. Особено следните е, въпроси. Първо, научните критерии, които се използват за определяне на активните еднокринни вещества – Второ, токсикологичните тестове дали са достатъчно подходящи за откриване на токсичните ефекти на тези вещества и също съответни препоръки мога да кажа, че е много, много труден въпрос, защото има голяма, голяма степен на несигурност. Проблема е не само за обществото, има неяснота и сред учените. За това нашият е, първи документ поне ще опише до къде се простират знанията в тази тема. Това е изключително важно за Диджи Санко във връзка с темата за пестицидите, защото има прият регламент, в който се иска комисията да излезе с предложения, свързани с въздействието на пестицидите върху ендокринната система. Затова смятам, че и комисията иска от нас тези изследвания. So, I'm not sure. I think I covered your point, Mr. Lorenz. Мисля, че отговорих на въпросите на господин Лоренс и господин Проди, е, вашият въпрос е, е, свързан също с току-що публикуваното проучване. Ако имате нещо да добавите, аз разбира се ще ви отговоря. А за бисфенол А не отговорих за въпроса за мораториума или е, забраната. Трябва да видиме. За сега очакваме да, резултатите от нашите а, научни проучвания. Към днешна дата няма научни данни, които да налагат пълна забрана на този продукт. Мисля, че е много важно да се каже, че макар че ние не се въздържаме да правим подобни, ако се открият сериозни проблеми с някои вещества, в края на краищата окончателното решение за подобна стъпка е в ръцете на тези, които управляват риска в това число и на Европейския парламент. Благодаря ви. Тъй като няма други е, заявки за изказвания, ще приключим с размяната на мнение с изпълнителния директор на Европейския орган за безопасност на храните. Виждам, че тук има и представители на науката, на изследователската дейност, които се интересуват от нашата дискусия. Тук е и нашата колежка Ваня, която също се радваме, че е, присъства на изслушването. За 10 годишни юбилей желаем всичко най-добро. За е, 18 годишната, годишнината е, има още време, ще си кажем е, по-нататък. Е, също хубави думи, но какво мога да кажа сега в края на тази размяна с мнение, че ние ще продължим е, да е, подпомагаме дейността на агенцията. Много се гордем с нашите агенции. Понякога вярно забравяме, че те са независими органи времено непрекъснато си повтаряме, че експертите, че учените, изследователите се нуждаят от независимост, за да могат да извършват дейността си както трябва. Но същевременно всички работим в една мрежа. Е, да, добре, ние не сме е, в истинския смисъл на думата експерти, е, но без нас не може и също времено ние не можем без експертите, така че това е квадратурата на кръга и трудна е задачата да съчетаваме вижданията си понякога, но при всички положения с ние, е, както казах, ще подкрепяме много активно дейността на ЕФСА и в бъдеще и е, се гордеем с всичко това, което агенцията до сега е сторила. Vielleicht möchte der interessierte Wissenschaftler, der heute hier zu Gast Може би а, интересуващите се учени и изследователи а, биха могли да продължат с разговорите отвън, заедно с телевизионния екип, естествено, защото ние ще продължим пък с а, втората точка от дневния ред за днес след обед и ще се срещнем с. А, изпълнителния директор на Европейската агенция за околна среда ЕА Жаклин Маклот. Радвам се, че сте тук е, е, и отделят от времето, за да се срещнете с нас, за да обсъдим на всички въпроси, свързани с дейността на ръководената от вас агенция. Благодаря ви. Благодаря, за възможността да разменим мнения относно Европейската агенция за околната среда и нашето сътрудничество с Европейския парламент и с държавните членки. Естествено, че околната среда е също толкова важна за здравето на гражданите, както и безопасността на храните както Катрин вече каза, понякога е много трудно да съчетаваме абсолютно всички виждания по въпросите и изискванията към нас, но ние се стараем при всички положения. Нека да поздравя и да отдам дължимото на представителите на вашата комисия, на вашия парламент, в нашият управителен орган, Майкъл Скулс и Петър Хенике, които съществяват връзката между агенцията и парламента. През изминалите няколко месеца ние е, се опитвахме да подпомагаме колкото е възможно по-активно и е, да бъдем по-полезни за вашата комисия, за докладчиците в комисията и, и то не е само във вашата комисия, но и в други парламентарни коми, е, комисии по е, въпроси свързани с е, биологичното разнообразие, опазване на природата, химикалите и така нататък. Е, аз благодаря много на членовете на вашата комисия и на целия Европейски парламент за подкрепата по време на освобождаването от отговорност на агенцията за миналата година. Оценката за ефективността на нашата дейност, която правим по искане на Европейския парламент, ще бъде представена много скоро от фирмата Кови. Ние оказваме подкрепа и на Комисията по транспорта, и по селско стопанство. Помогнахме според силите си също и при подготовката на е, вашите делегации е, при посещение в е, Кипър. Ние обикновено се срещаме за кратки брифинги с членове на Европейския парламент преди участието им в важни конференции, като тази в Дърбан, например. Така че се опитваме да бъдем максимално полезни. в е, Рио е, и Рио 20 е, по време на тези конференции видяхме колко глобално може да бъде измерението на всичко това, което сме направили. Особено в рамките на ЮНЕП и ЮНЕП Лайф. И точно това в крайна сметка означава споделена екологична информационна система ние видяхме ползата от нея там на място. Що се отнася до международните е, ни контакти, е, установихме, че е, можем да постигнем едно пълно участие на държавите членки в рамките на ГМС, глобалният мониторинг за околна среда и сигурност, чрез ЕЮНЕТ, което е Европейската мрежа за екологична информация и екологично наблюдение, наблюдение на околната среда. Тоест работата в мрежа доказва предимствата си и ние ще продължим да работим не само през, до края на 2012 година, но и след това в тази посока. много важно е, е естествено, да е, покрием с нашите изследвания, с наблюденията, които извършваме в рамките на целия този инструментариум, който споменах, е, цялата територия, не само територията на държавите членки. Разполагаме с достъп е, е, до е, европейските бази данни, но за част от държавите в Европа достъпът до световната база данни е ограничен. Става дума за базата данни за защитени територии. Така че е, и в това отношение се работи за един по-широк достъп, е, като се използва целият капацитет, с който разполага комисията. ще има е, промени в законодателството на Европейския съюз е, по отношение на е, правната уредба за климатичните промени, за да можем да използваме по-добре и националните отчети и всичко това, което разбираме под ресурсна ефективност. В това отношение ние ще докладваме за мониторинга и резултатите от него съвсем подробно. В е, е, Западните Балкани, в Средиземноморието, в Русия е, и е, на други места в света се извършва един такъв мониторинг, който е много важен, който се опитва да обхване всички видове замърсявания. Нека да поговорим за е, всичко това, което можем да направим, естествено, за околната среда. Агенцията е, отговаря за събирането на е, данни за цяла Европа и следващата седмица ние ще е, представим е, на, данните, които сме раз, е, събрали, е, включително и в е, е, рамките на е, сътрудничеството ни с Световната здравна организация за замърсяванията в Европа. Милиони е, е, хора са е, засегнати, е, десетки хиляди са е, големите е, замърсители е, в Европа. 169 милиарда ще бъдат необходими за тези тотални е, замърсявания, причинени е, от 191 е, е, индустриални инсталации, само толкова и предприятия. Ще се работи по изпълнението на директивата за емисиите. Ще подчертая и факта, че една голяма част от държавите членки не желаят е, да ускорят усилията си е, в е, връзка с намаляването на замърсяванията на въздуха. Русия, Канада, САЩ са нашите основни световни партньори и те вече проявяват една много по-голяма е, готовност да е, обменят е, данни относно околната среда с нас. В градските райони гражданите са най-силно засегнати от замърсяванията във въздуха в Дъблин, Мадрид, Малмо, Малмио, Милано, Прага, Плоещ, Виена, се а, е, предприеха а, е, изследвания за да, и проучвания, за да се види какви са, а, е, какво е въздействието на европейското законодателство в тази област и резултатите ще бъдат много-много важни за нас, защото те ще ни покажат дали гражданите действително усещат на практика е, ефекта от европейската политика. По отношение на шумовите е, емисии, ние ще имаме е, също подобни проучвания предприемат се и допълнителни мерки, включително и законодателни мерки относно намаляването на шумовите емисии, най-вече на летища. Разполагаме с е, е, много добри инструменти е, картографирали сме основните източници на замърсявания. Знаем къде са запланувани и нови предприятия. По отношение на е, промените в климата, е, работим най-вече по отношение на е, намаляване на парникови, на емисиите от парникови газове в рамките и на Конвенцията на ОНЕ за климатичните промени. Обменяме опит и с нашите партньори извън Европейския съюз. Е, смятаме, че и директивата за споделените усилия и е, търговията с емисии, е, схемата, европейската схема, ще помогнат за това. Въпросът също така е как да получаваме достатъчно качествени данни и да сме в състояние да ги обменяме с страните членки. За момента може би само 50% от данните са достатъчно надежни, особено що се отнася до схемата за търгуване на емисия. Данните за нетъргуваните емисии са също важни. За нас е важно да продължим в тази посока, за да можем да имаме и достатъчно респект, достатъчна репутация в работата си по този въпрос, защото изискванията за качество са абсолютно недвусмислени. За парниковите газове има положителни новини 2,5% е намалението през 2011 година, независимо, че има растеж в економиката и БВП. В 15 страни членки са намаляли е, емисиите около 3,5% между 2010 и 2011 по ангажиментите ни по Киото. Ние ще си спазим е, ангажиментите по Киото, но не трябва да забравяме, че е, част от това намаление се дължи на относително меката зима, защото тогава не се наложи да се отопляват много къщи. По отношение на транспорта, емисиите от нови коли, виждаме как европейците все по-често купуват енергийно ефективни коли и е, емисиите на километър в Европа намаляват. Информацията, която имаме от страните членки, показва, че производителите на коли ще посрещнат целите за Европа. Става дума за емисии, е, определена цифра на километър, 4,6 грама по-малко от 2010. Това, което възнамеряваме да направим в е, доклада си е да направим един по-изчерпателен анализ. Uh, um, Що се отнася до приспособяването ни към климатичните промени. Ние работим с комисията и държавата е, членки, за да направим една цифрова платформа, достатъчно морен, модерна, за най-добрите практики на страните, какво правят, как са успяли, къде не са успяли, Тоест, е, е, работим на всички нива на управление и става ясно, че на всички нива на управление има нужда от информация. Е, много е важно да се обменя информация и за наводненията също. Биоразнообразието ние отговаряме за оценката, за успеха на директивата, за мрежата Натура 2000. Сега се опитваме да се справим с изготвянето на една оценка за европейските екосистеми. В това отношение сме едни от водещи организации в изработването на методология, свързана с екологичните отчети на ОНЕ. През пролета ще бъде е, прият този доклад от е, Статистическата комисия на ОНЕ. Така че ние се опитваме да видим чисто върху какво се изгражда тези капацитет. Ние, е, комисията също е наясно, че трябва да подкрепи нашата политика, включително и в е, рамките на европейската политика за съседство, защото по отношение на биоразнообразието има огромен потенциал за сътрудничество в нашето съседство. Има много, много голям потенциал за развитие на биоразнообразието и ние можем да работим с е, информационни системи, с участието на гражданите и така нататък. Е, водата. Това е един от ключовите ни теми. Работихме много с председателството е, да преминем от, директивата, от рамковата директива за водата към е, съответните стратегии, които се разработват в момента с достатъчно ангажимент на заинтересуваните страни. Като е, въпросът е как е, да се справим с е, въпроса на веществата, които, на вредните вещества, които навлизат в водните системи? И също така в момента трябва да преосмислим и работата на системите за преработка на е, канализационни води. Ние отчитаме също така и е, какви са разходите за подобни системи и е добре да се мисли в е, бъдеще дали ще се работи само с изграждане на инсталация или ще се търсят и други методи за пречистване на водата. Въпросът за водите е много важен за гражданите, защото тя е част от техния ежедневен живот и от почивката им, разбира се. Много голям интерес бе проявен към нашия доклад е, за качеството на е, водите. И накрая мога да коментирам а, и въпроса за ефективността на суровините и потреблението. Огромна е труда ни в тази област. А, работихме и по тенденциите, които се очертават в тази област, какви са предупрежденията, които искаме да отправим – като се има предвид, че се увеличава търсенето на суровини, ние сме убедени, че е, трябва да се стимулира потребление, което да, е, да има съзнателно отношение към опазването на околната среда. Мисля, че не може само да се търси единствено подобря, подобрена ефективност на ползването на суровините. Трябва да се търси опазване на екосистемите. А също така трябва да формулираме и цели в рамките на стратегията ни за суровина ефективност. В Европа има много сериозни въпроси, свързани с потреблението на различни материали и услуги. Има и много програми. Става ясно, че разходите, които са свързани с нанасенето на вреди на екосистемата, не се отчитат всъщност при формирането на цените на продукти и, и услуги. И би следвало да обръщаме внимание на това, надали обаче е възможно да се премине единствено към данъчно облагане в тази посока – във всички случаи обаче трябва да се мисли за някаква данъчна система, трябва да се мисли за това откъде идват суровините, дали ще се търси смяна на начина на потребление или на, на данъчното облагане. Това са неща, върху които трябва да се концентрираме. Ние сме в диалог с много страни членки за това как да се провеждат данъчни реформи в тази посока. Напълно наясно сме, че е, трябва да работим и по въпроса за отпадъците, работим с е, страните членки е, за твърдите отпадъци и рециклирането. Не знам дали ще постигнем целите, които сме си поставили, но темата специално за рециклиране е много важна. И накрая въпроса за прехвърлянето на отпадъци, дали то законно или не, в е, други страни, Факт е, че ние живеем в един век, в който произвеждаме твърде много химикали и синтетични продукти – ние се е, произнесохме по много от е, тези теми. Един от нашите доклади е, събуди много голям интерес и е много отразвяващ. Това е доклада за веществата, вредящи на еднокрината система. тук се показ, показваме как се отразяват тези вещества и на водата, и на растенията, и на, въз, на животните, така че аз много се радвам, че ЕФСА ни кани да работим в сътрудничество. През декември ще има едно мероприятие, което вие ще започнете, което се казва късни полки от ранни предупреждения. За много продукти сме отправили предупреждения за улово, за бисвено и така нататък, но независимо от това не успяваме да се справим с натрупването на тези химикали в нашата околна среда, за което плащаме със здравето си. Европа твърде много се затваря в оценката на риска си и не може да се опитваме да преодолеем рисковете един по един отделно. По този начин не успяваме да постигнем е, нищо, защото в края на краищата човешкото тяло е подложено на едно интегрално въздействие от тези рискове. Също така имаме за цел да повишим е, разбирането на гражданите е, за това как могат да е, живеят по-безопасно и здравословно. Благодаря на Жаки Макклейт за тази много изчерпателна информация за работата на Агенцията за околна среда. Наистина става дума за едно много широко поле за действие, което е вменено в задължение на агенцията. Като докладчици ние наистина понякога се затрудняваме е, да обхванем цялата информация и всички аспекти е, от дейността на държавите членки е, и включително от дейността на европейско равнище, е, което е, за нас е голямо предизвикателство. Работихме по темата ресурсна ефективност, като се опитахме да степенуваме индикаторите, един водещ индикатор и след това няколко под индикатора под него, които също е, оказват влияние върху ефективността, ресурсната ефективност. Вчера е, обсъждахме тук подготовката за конференцията КОП-18. Обсъдихме темите е, така както и по времето на е, Рио 20 е, това беше нещо като така, проверка на действителността на, и на нещата, които стават в момента, на състоянието към момента. Нещо, което за нас тук е, в Европейския парламент е естествено изключително важно, защото по този начин е, само като знаем какво е, е, положението, какво е постигнато при прилагането на законодателството, можем да очертаем следващите мерки. Междувременно знаем, че в рамките на екологичната индустрия, на, на опазването на околната среда, са създадени 400 хиляди работни места и тази тенденция, надяваме се, ще продължи. Само още няколко думи, колеги, и след това ще дам и на вас думата. Но нека да започнем първо с представителите на управителните органи. Господин Скоро се тук. Той пръв ще получи думата или вие двамата ще се разберете помежду си. Господин Хеник е също. Благодаря, благодаря господин председател за това, че ни поканихте и че ни давате възможност да се изкажем. Първото, което бих желал да кажа е, че нашето участие в управителния съвет, в обсъжданията на е, плановете за действие, на програмата на агенцията е огромна отговорност. Ние много добре разбрахме и от вас, и от вашия предшественик, че трябва да се погрижим за баланс. Е, програмата за действие трябва е, да се да служи на държавите членки, но и на Европа като част от международната общност. Така че ние се опитваме наистина да допринесем за създаването на едно такава равновесие на баланс между двете задачи. И до голяма степен по този начин е, допринасяме за това да се чуе гласът на Европа. Затова е изключително важно да подкрепяме дейността на Агенцията за опазване на околната среда. Това е за нас една важна част от задачата ни. И освен това, е, е, помощта за е, засилване на капацитета на определени места е нещо изключително важно. Имам предвид в държавите членки. Естествено, че се работи съвместно с националните парламенти, но когато укрепваме най-общо казано капацитета в е, рамките на европейските политики, като например е, е, реформата и провеждане на политиката за опазване на околна среда в условията на криза е изключително важно да се създаде е, връзка между економиката, между е, зелената економика на, и е, нашите стандарти е, по отношение на околната среда. Много важно е да за, засилим а, и а, а, глобалните а, измерения а, по отношение на политиката за опазване на околна среда и борбата с климатичните промени. Да, а, ние а, се концентрираме не само върху а, рамковата директива за водата или, е, да кажем, е, е, работата ни във връзка с опазване на чистотата на морските басейни, ние работим и по отношение на опасностите за околната среда във връзка с някакви природни бедствия, като наводнения, пожари, би трябвало да помислим и за едно по-детайлно и специализирано законодателство на европейско равнище, именно в някои подобни области, които пък са свързани с опазване чистотата и на почвите и на водните басейни в Европа. Благодаря ви. А сега да дадем думата и на господин Хенике. Благодаря, господин председател. Благодаря, Майкъл. Аз съм нов член на управителния съвет, но от дълго време следя е, внимателно е, дейността на агенцията и се възхищавам от нея. Възхищавам се в истинския смисъл на думата и на това, което върши ръководството на агенцията. И смятам, че наистина можем да се гордеем с а, а, работата на агенцията. А, ние двамата, както и останалите членове от управителния съвет, ще продължим критично да а, съпровождаме агенцията по нейния път и да помагаме. Майкъл. Хубаво би било да се помисли за известно тен приоритет на научно-изследователската сфера в дейността на агенцията, което в крайна сметка е свързано с събирането на надежни данни. Що се отнася до политиката на, за околна среда е, и, и политиката ни в областта на економиката. Наистина, мисля, че е, тенденциите в момента непрекъснато ни карат да засилим връзката между економика и наука. Е, трябва да е, засилим интегриращият е, подход, е, за да постигнем максимален резултат. Е, Майкъл Скъс вече спомена няколко теми, които ние сме изложили в едно писмо. Рио 20 даде тласък по отношение на зелената економика, на събирането на данни, на размяната на информация и ние много се надяваме, че агенцията ще направи оценка е, на изследванията на ОИСР, на Световната банка и тук в Европа, в Европейския съюз. Така че от е, описателния, дескриптивния подход е, по отношение на ресурсната ефективност, където ние генерираме най-вече индикатори, ще можем да предприемем и стъпки в качествено отношение напред. Защото е, би трябвало да обхванем най-добрите практики и всичко това, което е постигнато и в света. Така ще можем и да постигнем повече тук в Европа и да преодолем грешките и слабостите, направени на други места, не само при нас. По отношение на металите, е, бих е, бил доста объркан като политик, защото а, ние тук в Европа сме твърде зависими от вноса на метали. И Жаклин спомена а, този аспект. Хубаво е да се направи едно а, е, така, широко обхватно изследване от страна на агенцията, което да обхване е, развитието и състоянието към момента в Европа, но също и в Америка и на други места в света, за да можем от заключенията на едно такова изследване да изведем и полуките за това какво трябва да предприемем. Благодаря. Благодаря, господин е, Хенике. И на вас, господин Скулс, И сега ще дам думата на следните колеги. Ян Гербен Гебранди и Йоланта Хипна. Dann als allererstes die Kollegin Anna Rosbach. Thanks, Chair. I'll try to do it in my very poor English, but... Uh... Благодаря, господин председател. Е, ще се опитам да говоря на английски. Благодаря, че дойдохте днес и пред нас и благодаря за това, че спряхте на такава богата палета теми. Най-напред. това въпроса. За чистотата на водата и качеството на водата. И за шистовия газ. Имате ли анализи или пък изследвания, които сте провели за въздействието върху околната среда и здравето на хората до момента? И на второ място – акумулираните химикали в нашата околна среда, в нашата природа. Аз се интересувам много от мултирезистентните микроби в момента. Ние сме ние казваме в е, много болести сме преодолели, например туберкулозата, но ето, че тя сега се връща. Това просто лично ме интересува. Какво става с тези организми? И пътния транспорт. Пътния транспорт, той все повече се развива и нараства, повече от очакването. Как може да намалим е, емисиите от пътния транспорт, как може да помогнем на някои страни да се справят с проблема, където емисиите са много високи? Но трябва ли да правим нови регулации, нови разпоредби и закони или пък може да намерим нов път? На трето място. Майкъл каза, че европейските институции би трябвало да излязат с насоки, в унисон с насоките на ОСР. Е, става дума за стандарти, одитни стандарти и финансови отчети. Благодаря. Господин Каритонес. Благодаря, господин председател. Както казах и преди, вие сте една от институциите, с които аз наистина много се гордея, че, че ви има в Европейския съюз. Една институция, която е проактивна и работи много повече, отколкото е нейния номинален капацитет. Вие ни помагате и моят въпрос – са свързани именно с а, тези аспекти. Аз а, съм използвал ваши изследвания и участвах в ваша делегация. А освен това, вие реагирате на наши запитвания. Аз самия съм имал запитване към вас – по редица важни екологични въпроси получих отговори и мисля, че всички колеги знаят, че могат да се обърнат към вас и могат да получат помощ от вас и вашите експерти. Мисля, че в тази комисия трябва да укрепим връзките си с вашата агенция. контакта с представителите на агенцията не бива да се изчерпват само с посещение от директора или е, просто други представители. Ни трябва повече директни контакти, според мен. Директни посещения, за да получим впечатления от по-голяма част от вашата работа. Как всъщност, моят въпрос е, как може нашите членове да, да, да използват вашите изследвания, вашата компетенция повече? Вие извършите голяма много голяма работа, имате голяма компетенция, събрали сте много знания. Как мислите, че това знание може да се използва от нашите институции? Може би чрез създаването на нови връзки. Благодаря, Критон. Госпожа Естела. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на, директор, на директорката за нейната презентация. Той беше много, тя беше много подробна и много интересна. Разбрах, че сътрудничеството между Европейския парламент и Агенцията по околна среда е, е доб... е добро. Трябва да има обмен на информация. Естествено, това е много важно в днешно време. Подкрепям приоритетите, които идентифицирахте вие и също така мога да подкрепя опасенията, които изразихте вие по отношение на водата, на въздуха и на почвата. Нашата загриженост нараства по отношение на различните видове замърсение. Ето имаме въглеродни емисии, е, торове, химически продукти, лекарства. Всички те са източници на замърсения, различни токсини, различни вещества, които замърсяват нашата околна среда. Имам два конкретни въпроса. Знаем, е, че броят на бактериите нараства, броят на резистентните бактерии нарастват и се разпространяват в болниците. Интересуваме има ли изследване или поне едно изследване, защото зная, че има случаи, които бяха а, много наболели, много сериозни. На второ място, вторият ми въпрос с ресурсите на моретата и тяхното значение. Значението им за биологичното разнообразие в моретата. Тук искам да знам дали има изследвания, които, които да отразяват състоянието на моретата и на живота в моретата. И накрая. Мислите ли, че е възможно да постигнем екологичните цели 2020 година, които сме си поставили за 2020 година. Дали може да ги постигнем, като имаме предвид какво се случва в момента, защото тенденцията е, че тези цели няма да се постигнат. М- освен това си казва, че вероятно комисията не е толкова амбициозна по отношение на целите си на околната среда. Господин Проди, благодаря на директорката, че говори пред нас. Искам да се съсредоточа върху проблемите на климата. Мисля, че те са много важни и е много спешно, много, много спешно се изисква нашето действие. Е, имам чувството, че не осъзнаваме именно този аспект на спешност, свързан с промените в климата. Има връзката с селскостопанските дейности тук. Необходимо е, необходимо е всеки квадратен метър на нашите площи да се адаптира към измененията в климата. Въпросът ми е дали ние осъзнаваме тази сериозност, защото тук на карта е поставена сигурността на почвите. Това е наше благо. Е, нашите действия трябва да са положително ориентирани. И трябва да осъзнаем, че почвите са, както казах, обществено благо. Трябва да опазваме околната среда. Трябва да я щетим. Искам да апелирам към за едно за положителни дейности, стремейки се да постигнем тези цели. Трябва да заострим вниманието на нашите граждани върху сериозността на проблема. Крис Дейвис. Благодаря, господин председател. Аз ще се върна на някои от въпросите, а именно комуникацията. Аз много внимателно слушах професор Маклейт и се... И Имах предвид, е, имах чувството, че пред мен е журналист. Е, неща, които бих прочел в е, вестника, се казаха. Естествено, това са интересни неща и неща, които биха насочили вниманието ни към по-амбициозно, екологично амбициозни действия. Естествено, бих казал, че агенцията би трябвало да поощрява тази публичност на дейността си. Понякога и учените имат нужда от популярност – и дейността им трябва да бъде отразена в медиите. Имате ли обаче ограничения върху информацията, която да излиза в медиите? На второ място, по отношение на пресата. Естествено, има много специалисти, журналисти, специализирани журналисти, които, занимават тези с, които се занимават с тези теми, те какво правят? Те търсят ли ви редовно? Имате ли имейл контакти с тях? Имаше много журналисти в, Копен... в Копенхаген на конференцията. Има ли непрекъсната комуникация с представители на медиите? И накрая, ние всички получавахме докладите от вас, но аз не, не съм ги чел всичките, не мога да кажа това, но четох някой. Но ние не получаваме е, копия на хартия. Е, те казват, те казват, т.е. казва се, че докладите са публикувани онлайн, но истината е, че аз от тогава не съм прочел нито едно. Това е просто наблюдение. Благодаря. Може би трябва да помислим още веднъж върху този въпрос. Как каква форма на комуникация да изберем, екологосъобразна или не. А, това за докладите. Господин Гебранди. Благодаря. Аз чета доста от докладите и аз всъщност ги чета на моя iPad и аз ги предпочитам в електронна в електронна форма. Е, да, младия човек, естествено, какво да каже друго. Да, да, добре, това е вътрешно политически въпрос, казва председателят. Искам да подчертая, че редовната работа на агенцията продължава и след допълнителната работа, която, с която я натоварихме и след освобождаването от отговорност. Искам да се присъединя към думите на Арсенис и на председателя. Аз бях докладчик по доклада за биоразнообразието и впечатленията ми с, от сътрудничеството с агенцията са чудесни. Ние цял ден обсъждахме различни въпроси, когато бях на, съобщение, на посещение при тях и наистина мога да кажа на колегите, а, че контактите с нея си заслужават и могат да, се, да надхвърлят просто четенето на докладите. Някои забележки имам. Един въпрос. Вие не казахте това в презентацията си, но то е споменато в работната ви програма. Вие развивате именно различни многостранни връзки и аз имам чувството, че някои от въпросите, като биоразнообразието, отиват на заден план поради Именно фокусирането върху много странните дейности. Те не че не са важни, но може би планирате, плановете, планирането надхвърли капацитета на агенцията. Сега някои, няколко въпроси, които са по-специфични за веществата, които замърсяват околната среда. Идеята да ги премахнем се разпространява все повече и следващата фаза би била да се създаде дефиниция и методология за това. Па може би трябва да станем проактивни и да говорим следващия път, именно за това какво може да направи агенцията по този въпрос. На второ място, ефи, е, ефективността на ресурсите, ефективното използване на ресурсите. Въпросът ми е, може ли агенцията да играе роля да, за, при поставянето на цели, може би на регионално ниво в Европа? Защото Например, при използването на водата не може да направим европейски стандарт в тази област. Може би агенцията може да ни даде някакъв, някаква система или някаква стратегия за диверсифициране на регионите в Европа. Това би било много полезно. И накрая, хубаво е, че споменахте във вашата презентация, че агенцията продължава да се занимава с биологичното разнообразие, но аз съм много загрижен, защото виждам, че националните бюджети се окастрят и отговорността за биологичното разнообразие се прехвърля към на европейско равнище. А това не би следвало да се случва. Мисля, че е много важно агенцията да продължава да, се съсред... да, да е съсредоточена върху данните за биологичното разнообразие, защото когато загубим даден биологичен вид, ние никога вече не може да го върнем. Това е нещо много сериозно, защото държавите членки като че ли не правят достатъчно за запазване на биологичното разнообразие. Благодаря ви. Благодаря. А сега Госпожа Хюбнер. Dziękuję bardzo. Podobnie jak wielu spośród kolegów, jestem pod Благодаря ви. Като много от моите колеги, аз е, наистина съм впечатлена от е, многообразието от задачи е, в портфейла на агенцията ние е, разполагаме с различни агенции е, за лекарствените средства, за безопасност на храните и така нататък, но вашата агенция е, като че ли има най-широко поле за действие и най-много задачи. И наистина заслужава похвала всъщност вие бихте могли да се концентрирате единствено върху околната среда, но същевременно провеждате множество изследвания, които са от полза и за селското стопанство, и за горското стопанство, и за фармацевтиката и така нататък. И както казаха вашите колеги от управителния съвет, вие всъщност работите на практика в всички сфери, които са свързани с живота и здравето на хората и околната среда. Нека да разгледаме връзките на вашата агенция с институции, с индустрия, с е, гражданите и е, органите в властите в държавите членки. Всички те разчитат в крайна сметка на вашата информация и данните, които вие предоставяте. Споменахте е, и природните бедствия, които желаете да обхванете в, с оглед на вашите задачи. Е, наводнения, пожари и така нататък. Имате ли някакви е, конкретни виждания за това как трябва да действат държавите членки? Да кажем, е, как да изграждат някакви резервуари, как да съхраняват запасите от вода, например, чиста вода, за да се предпази населението в случай на авария. Е, имате ли е, конкретни предложения или само събирате данни? И освен това, колко често събирате данните и колко често след това ги предоставяте на ползвателите? А, всъщност, е, държавите членки по какъв начин не ви предоставят данните? Вие говорихте за 2,5% намаление на емисиите в Европа. Това е чудесен резултат. Дали това се дължи на факта, че се използват по-модерни, по-добри технологии в промишлеността или това се дължи на факта, че е, европейската промишленост напуска пределите на Европейския съюз и измества производствата, да кажем, в Азия или на други места, в други континенти. Ние се нуждаем, естествено, от един непрекъснат и тесен контакт с гражданите, тъй като политиката в областта на околната среда предполага и промяна на поведението на гражданите, на хората. По какъв начин подготвяте информацията за гражданите, за да можете да събудите тяхната чувствителност към екологичните проблеми и да ги накарате да започнат да променят поведението си? Как обяснявате на гражданите какво е необходимо да се направи? Естествено, че това е важно и е, за промишлеността, която произвежда определени продукти, е, но това е важно, естествено, и за нашите граждани, за тяхното здраве. Е, и така как достига тази информация, вашето послание до гражданите. И сега стигам и до управлението на отпадъците и начина по който ние местим отпадъците, транспортираме ги от едно място на друго. Да, добре, това е голям проблем за Европа. Имаме ли достатъчно технологии за рециклиране на отпадъците? Разполагате ли с информация за това, че някъде по света са намерени по-добри решения и се използват по-съвремени, по-добри технологии. Защото, добре, е, е отчитаме все по-добри е, резултати по отношение на рециклирането на отпадъците, но също времено си мисля, че най-вероятно а, или може би е, на други места в света се работи по-ефективно, отколкото при нас и се постигат по-добри резултати. Може би и нови материали могат да се използват. Председателят, благодаря. Е, много, много въпроси бяха зададени от колегите е, на госпожа Маклейт и аз сега ще й дам думата, за да отговори на тези въпроси. Колегата Гебранди трябваше да ни напусне, тъй като има неотложен ангажимент. Но неговите асистенти са тук и ще запишат е, много точно всичко, което вие ще му кажете. Във всеки случай, това, че той не е тук в залата, не е въпрос на неучтивост от негова страна. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на въпросите по-отделно. Няма да ги е, групирам шистовия газ и водата. Казва се, че от индустрията твърди, че нищо свързано с извличането на шистов газ няма да се появи в водата във вашата мивка. Но това твърдение остава да бъде доказано. Та, моят проблем е, че има, има моменти, когато водните е, залежи са много дълбоки, а газ се извлича от повърхността, тогава няма да има проблеми. Но е, определено казвам, че сместа от химикали, която се използва обаче, никой не би искал да я открие в подпочвените води. Така че оценката трябва да се прави на базата на това къде се намира подпочвения слой, воден слой и къде се намира шистовия газ конкретно на място. Ние не сме правили проучвания, но като че ли все е по-важна става тази тема. И сигурно ще се занимаем. Също не сме проучвали систематично въпроса за резистентността към антибиотици. А, в около фармацевтични инсталации, например, където се е, разработват определени лекарстви, е, лекарства, е, дори почвите са замърсени и съответно се създава такава резистентност в микроорганизмите. Говори се за зона от 2 км. Тоест, тези дейност има отношение към околната среда и към качеството на почвите. Има смисъл да се направи проучване, може би обединено между трите агенции. Пътният транспорт, безспорно, това е един от най-големите ни проблеми. В някои градове и в различни части на Европа решенията са напълно различни, но в края на краищата тенденцията е за увеличаване на транспорта и независимо от типа на инфраструктурата, ние трябва да сменим начина на, на потребление на транспорта. Защото ако има субсидии, примерно за публичния транспорт, ще се промени и поведението. А, съществува една така вътрешна съпротива срещу това и трябва да се работи в това отношение. Аз лично много се радвам, когато чета доклади на за проучвания на общественото мнение, например, за това какво, как виждат различните поколения начина си на мобилност. Много е интересно, че младите хора не възнамеряват да притежават кола или къща. Те искат да бъдат по-свободни и да могат да се заселват на различни места. Така че, може би, въпросът е, е чисто въпрос на поколения. Не съм много оптимистична, но смятам, че има начин, по който може да се обърнем към обществеността в полза на решаване на този въпрос. чух така скрития ви въпрос към ОИСР. Аз е, лично мисля, че те, е, поне от наша гледна точка, трошат много малки орехи с огромни чукове. А, ние, поне Европа, трябва да бъде убедена, че ние е, работиме с достатъчно инструментариум. Трябва ли да се ползваме от техните огромни наставления на ръчници? Не мисля. Аз съм чел насоките на ОИСР много подобно, подробно, защото те имат отношение към работата на нашата агенция, но не виждам доколко голяма част от тези указания какво отношение имат към нашата работа. Съществуват, разбира се, и други стандарти на финансови и регулаторни органи и така нататък. Така че аз е, лично трябва да ви отговоря много в по-големи подробности. А, благодаря на господин Край на Арсений за комплиментите. И е, нека да свържа отговора с въпроса на Крис Дейвис. Как да осъществим връзки тук в парламента, не само с вашия, но и с, другата, с други комисии, как можем да бъдем по-видими в нашата дейност. Аз разчитам до голяма степен и на хора като вас. Вие може да разпространявате информация за нашата дейност. Разбирам намека на Крис Дейви за писмената форма на отчетите. Ще ви подаря всичките, които нося в момента. За качествата на водата, за веществата за нарушаване на ендокринната система. А, има много теми, по които работиме и излизаме във вестниците, така че не се безпокойте за това. Много журналисти и журналисти по околната среда, финансови журналисти, се обръщат към нас и използват нашите материали. Понякога само ни цитират, понякога един ред само използват, но ние ви каним и вие да ни посетите, да се възползвате от нашите услуги. Ние определено се опитваме да стигнем до гражданите и то ежедневно. Но медиите са много ненадежден партньор, както знаете. Те решават какво да излязат, какво да произведат като новина. И Сега, знаете, че се говори за ледената покривка на Арктика. От пет години говориме, че тя намалява и че ще, намали, ще се намали е, много значително 2020 и чак сега започнахме да чуваме тези новини. Как стигнахме до тези заключения? Разговаряме с учени, събираме данни. Така че ние винаги нашата дейност е, някъде, някаква част от нашата дейност се крие зад е, заглавията на журналистите. Ние ще се опитваме и да ги подкрепяме максимално, да. Така че понякога оставаме и на заден план, което е, може би е проблем но ние във всички случаи се опитваме да подкрепяме подобни новини с научни данни. Отчитам критиката ви. Знам, че никак не е просто от една страна да излизат в медиите добре подкрепени с научни данни статии и достатъчно надажни. Веществата, които нанасят вреда на еднокринната система, огромна работа. Много ни публикуваха по този повод над стотици статии има всъщност и, за, и по други теми също. Тоест, е, хората вече е, много често се ползват от нашите материали по електронен път също. За изнасянето на производство извън Европа, ние работим с индустрията, знаем, че трябва да е, внимаваме, да, да предвиждаме, да мислим как търсенето на нашите данни после може да се преиначи. Въпросът е как да се използва знанието, което ние предоставяме. Е, ние искаме да работим с индустрията, страните членки, и искаме да даваме и европейската гледна точка в такъв смисъл. Знаем, че много от индустрията се изнася от Европа и много, много внимаваме е, да предоставяме данни за много, с много високо качество. И що се отнася до споделянето на информация и взаимното сътрудничество – ние в това отношение се различаваме от ЕФСА и другите агенции, т.е. как гражданите да гледат на околната среда. Т.е. той, тя да е част от економиката. Не бива да се забравя това. Ние в край на краищата работиме в рамките и на економически модели в морското стопанство. Знаете, е, рибните стопанства, само 27% от тях може да се нарекат устойчиви. Морската общност като цяло счита, че има два начина за запазване на морските ресурси Една, единия метод са защитените зони. Това е изключително важен инструмент. Сега друг е въпросът къде да се определят те. Това е сериозно предизвикателство. А също и е, развитието на агробиотехнологии, примерно за развитие на морски ресурси от е, биологично чист вид. Има програми, имаме доклади в такъв смисъл, много проведени научни изследвания. Мисля, че можете да намерите огромно количество информация, много интересно представена от учените. Целите ме зададохте въпроса и за липсата на амбиции. Съвсем накратко, ако мога да кажа, имаме цял кръг цели. И когато ме попитаха кое за мен е най-голямото предизвикателство, за мен, аз мога да кажа, е да направим така, че всички е, цели, които формулираме, да не се изключват взаимно. Е, примерно целите за климат и за енергетика да не е, се противопоставят на целите за, енергийна, за ефективност на ресурсите. Да няма взаимно препокриване. Също, според мен, екологичното отчитане е много важна тема. Примерно, би следвало на ниво национална страна да се направят оценки как да се използват подобни стимули екологични за развитие на определен вид економика, например. Мисля, че това ще е единствения начин, по който ще можем да работим с, свързано и с механизми като сертификати, лицензии и така нататък. климатичните промени и това, което наследяваме. Пак стигам до темата, че единствения начин да постигнем резултати е да обясняваме и на обществеността, и на институциите. Много от местните власти са много изолирани от Европа. В е, Испания един от автономните региони, е, установих това, че е изключително горд с това, че участва в европейски програми. Но те Те е, обаче бяха готови много да го работят и работят, но не са наясно по какъв начин те допринасят за постигане на европейските цели. Така че трябва да се направи така, че дейността на по-низките нива действително да са свързани с европейските цели. А, значи през местните власти, през националните. Това отново опира до въпроса за информираността. Както а, Крайтън откри. Е, ако ни се обадите, ще ви дадем съвети, ще ви работим с вас. Ние сме абсолютно убедени, че трябва да се работи примерно с градовете на определени нива, така че информацията, с която разполагаме, да бъде преведена в дейност. Ние, по принципа на субсидиарността, винаги работим страните членки. И едно от нещата, което искаме да се вижда за нашата агенция е тя да стане своего рода катализатор за предоставяне на услуги, консултантски услуги за това как страните да приведат тази информация в действие. Имаме много сериозно законодателство и ако то се прилага, ще, постигнат големи, ще се постигнат големи проблеми. Просто проблема е, че местните власти не са наясно с най-добрите практики. И ние сме тия, и вие сте тези, които могат да е, предадат тази информация. Така че съветите, нашите съвети да стигат на местно ниво. Сега дали ще се дава информация на малки предприятия или на целия отрасъл, а, за да вършат това, което твърдат в отчетите си, а, за разпространяване на резултатите от научни изследвания. Примерно в Испания имаше предложение да се разработи програма за биоразнообразие и ангажимент на гражданите с цел да се създаде работа и за млади хора. Това е много важно, защото по този начин и гражданите ще осъзнаят как е, грижата за околната среда може да се превърне в създаване на работни места. Благодаря. Благодаря за подробните отговори. Отново видяхме, че вие разполагате с знания, с експертни знания. И ние трябва да се погрежим за още по тесно сътрудничество. Както казахме, агенцията е независима. Агенциите, всички агенции а, искат да бъдат независими. А за нас е важно да кажем, че в крайна сметка се говори в Европа много за пари и къде да се инвестират парите. В крайна сметка се оказва, че ние пестим с нашите агенции пари, тъй като една структура няма нужда да съществува в 27 държави членки. Ние имаме една структура и може да я използваме. Ето, например, при агенциите е на разположение много ценна информация, която може да се използва по различни поводи. Благодаря. Желая ви много успех. И както казах, ние следим вашата работа критично, но добронамерено. И мисля, че мога да говоря от името на нашите колеги, поне които бяха тук. Всички бяха много внимателни и попиха всичко, което казахте вие. Това беше един много приятен следобед. Благодаря ви.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 и така, колеги, приключихме с дневния ред за днес. Благодаря много на всички, които участваха активно и в дискусията днес след обед. Благодаря много и на всички наши гости. Благодаря и е, на двамата господа, които участват в управителния съвет на агенцията. Сега не ми остава нищо друго, освен да ви кажа, че следващото заседание на нашата комисия ще бъде на 10 и на 11 октомври тук в Брюксел. И така, желая на